Cominciamo. Buongiorno a tutti. Sta seduta ma... Добро утро на всички. Моля, заемете местата си. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Migliorare la qualità. Подновяваме заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Преминаваме към точка 15 от дневния ред подобряване на качеството на разходите на Европейския съюз. Европейския парламент в момента изготви позицията си по три теми от голямо значение и с голямо въздействие върху качеството на разходите на Европейския съюз и финансовото управление. Става дума за преразглеждането на финансовия регламент за периода след, след 2013 година във връзка и с при изглеждането на бюджета. Ярго Хацимаркакис е отговорен за освобождаването от отговорност и предложи да се организира специално заседание на тема подобряване на качеството на разходите на Европейския съюз. Това е да проведем широко обхванен аналитичен дебат върху становище Една от 2010 подобряване на качеството на разходите на Европейския съюз. Това е становище на Сметната палата и е, предложение 6 за преразглеждане на финансовия регламент на комисията. И двата документа се отразяват значително на всички институции и е, са е, добри препоръки за подобряване на качеството на разходите на Европейския съюз. Благодаря на всички, които са тук, благодаря на всички, които ще се изкажат. Давам думата на докладчика, господин Хаци Маркакис, който ще обясни логиката на днешното заседание. Спомняме си всички как министър-председателя на Великобритания дойде в съвета и повдигна въпроса за бюджета. Припомнихме си много бързо какво каза госпожа Тачер преди години. Искам си парите обратно. А сега господин Камерен каза, аз не искам повече пари. Защо? Защото е, е, не е толкова ясно дали европейските средства се изразходват достатъчно добре. По първата точка не съм особено сигурен. Има за какво да се харчат пари, има, е, има необходимост е, от е, средства в определени области, но също времено повтори въпрос за качеството на, разходите. действително има какво да се каже. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в процедурата по освобождаване от, от отговорност. Целта беше да се рафинират е, някои от е, елементите на разходите и да се намерят начини, по които качеството на разходите може да се подобри. Но това не е всичко. Има още какво да се направи и именно за това сме тук днес. Благодаря на Дейвид Босток, член на Сметната палата, вече от доста години, който по съвпадение е и от същата държава членка, от която произхождат двамата министър-председатели, които споменах. Знаем кои са държавите членки, които много които вдигат много шум за това какво трябва да се промени. Знаем и кои са държавите членки, които имат проблеми с разходите. на национално равнище. Как можем да подобрим качеството на разходите? Това е въпрос не само за Комисията по бюджетен контрол, но за целия Европейски парламент. В момента изготвяме становището си по три важни теми като парламент и именно заради това трябва да се занимаем с е, тази тема. Първо, нека да спомена преразглеждането на финансовия регламент, нещо изключително важно. След това новата финансова рамка за периода след 2013 година и на трето място бюджета. Всички тези точки дават а, е, значителни възможности е, да е, се а, подобри Европейския Сметната палата на, а, наскоро изготви два важни документа, свързани с ефективността на разходите в европейските институции, които представляват важен източник на вдъхновение за подобряване на качеството на разходите. Много се радвам, че тук има представители на съвета, които ще представят становище едно от 2010 година на Сметната палата, както и не становище 6 от 2010 година по предложението на комисията за ревизията на финансовия регламент. И в тази връзка е, приветствам и колегите от други комисии, които присъстват тук. Е, госпожа Юта Хкал, председател на специалната комисия по политическите предизвикателства, комисията Шуер, Перванш Берес, председател на комисията по заетост и социални въпроси, една от комисията, е, която е отговорна за доста а, е, разходи. Франческа Балцани, е, докладчик за бюджета 2011 година и Урике Родост, координатора е, за комисията по рибно стопанство. Приветствам Дейвид Болсток и се надявам, че той може да получи думата сега. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност да приветствам господин Болсток тук. Благодаря на Комисията по бюджетен контрол, че ме покани днес тук. Искам да говоря за качеството на разходването на средствата в Европейския съюз от гледната точка на Сметната палата. Всъщност ще се позова на становище 1-2010 на палатата за подобряване на финансовото управление на бюджета на Европейския съюз, рискове и предизвикателства, както и становище 6-2010 където се предлагат от комисията промени в финансовия регламент. Единственият имаш отношение въпрос като че ли е как да се премахнат грешките при разходването на средствата, как да се спазва законосъобразността и редовността. А, трябва също да има економичност, ефективност и ефикасност при разходването. Няма да имаме добро качество на разходите, ако и докато Съюзът не започне да обръща сериозно внимание на законосъобразността и редовността на разходите. Нека да започна като очертая някои от темите в становище 1 2010 на Сметната палата. Първо, законосъобразност и редовност. Програмите за разходване на средства на Европейския съюз понякога подлежат на много сложни правила. Те подлежат и на сложни системи за контрол. Обаче тези системи имат един доста смесен успех. Комисията твърди, че в конкретния случай може да направи финансова корекция, но този процес обикновено не може да коригира отделните грешки и във всички случаи отнема няколко години. На второ място, програмите за разходване на средствите, където се очаква добавена стойност за Европейския съюз, не са толкова очевидни. Това е едно от ключовите констатации на палатата за 2009 година за разходите на ЕС за общественото здравеопазване. На трето място има повтарящи се а, неуспехи да се установи как точно се очаква разходите на Европейския съюз да постигнат желаните цели в нашите доклади за мрежите за отлично качество, интегрираните проекти, сближаването през 2008 година е засегнат този въпрос. Имаме и подобен доклад за 2008 година за интелигентната енергия. В някои случаи плащанията от европейския бюджет изискват спазване на критерии, които рядко могат да бъдат проверени. Нашия специален доклад 8 от 2010 година установи че не всички изисквания за е, кръстосано съответствие могат да бъдат проверявани от инспекторите. Едно от обичайните оплаквания е, че има недостатъци в програмите, що се отнася до наблюдение на резул... и оценка на резултатите. Трябва винаги да се изисква допълнителна информация от комисията, какви точно са разходите, кое колко е струвало, кои са били бенефициентите и какво е било постигнато. Всички тези неща звучат много тъжно, но становище едно от 2010 не се свеждаше само до мрачни констатации и песимизъм, защото палатата установи множество области, в които може да се постигне напредък и да се стигне до нужните решения. В становището се казва, че качеството трябва да бъде изградено още от самото начало, а програмите с разходи от европейския бюджет се подновяват на базата на малки нарастващи промени, а не на базата на цялостна преоценка. Това е нещо, което забелязахме, отбелязваме, например, в нашия доклад от 2008 година за интелигентна енергия. Има и различни подпрограми, които много пъти са подновявани, без да се предоставят нужните доклади за пред... до, до тогавашните разходи. Така че становище едно от 2010 година набляга върху действията, които трябва да се предприемат преди да се предлагат програми за по-нататъчни разходи. Палатата особено внимание обръща върху оценката на въздействието, кое, която може да дисциплинира областта на разходите, след като се проучат ползите и разходите за, напред, за предлаганите действия и като се разгледат всички възможни альтернативни. Понякога е по-добре да се прави повече, понякога пък по-малко, а в някои случаи е, най-доброто е да не се прави нищо. Палатата продължава да а, застъпва виждането, че трябва да има опростяване. То може би е понапреднало повечко в селското стопанство в сравнение с всички останали области. Но това води до заключението, че това упростяване има сериозен примус за постигането на по-нисък процент на грешки, което наблюдаваме в разходите във връзка с ОСП в последните години. И накрая палатата предлага да се направи задълбочен преглед на обхвата за заплащането на бенефициентите на базата на постигнатите резултати, а не на вложеното. Сега ще се спра на финансовия регламент, чието преразглеждане изисква доста работа и в съвета, и в парламента, и дори в Сметната палата на Европа. Само едно предупреждение. Не бива да преувеличаваме обхвата и качеството на разходите при преразглеждането на финансовия регламент. Нужно е да имаме по-добри актове за регулирането им. Палатата в своето становище 6-2010 обръща сериозно внимание на този въпрос и ако навлезем в детайли в тази тема, ще ни трябва времето и след обяд. За това ще говоря съвсем накратко по нея е от гледната точка на Сметната палата за сметките и приемливия процент на разходи. Да се прави одит на разходите в Европейския съюз е една задача, която е голямо предизвикателство. Налага се да се пътува в цяла Европа, а всъщност и в целия свят, без да има много ясен и твърд график предварително. Това е задача, която изисква много голяма гъвкавост и сътрудничество между институциите на Европейския съюз, както и с трети страни. Важно е финансовият регламент да не пречи на тази задача. За съжаление, някои от предложенията за външен одит, предложени от Европейската комисия, биха попречили на тази задача, чрез въвеждане на промени, които ще осложнят и наложат ограничения на одитите от палатата. Затова палатата се обръща към парламента и съвета с молба да отхвърли тези предложения на комисията за външен одит. Нашите мотиви и подробности няма да излагам сега, можете да ги намерите в нашето становище 6 от 2010. На второ място, сметките. Финансовият регламент създава рамката, в която комисията представя сметките и отчетите на Европейския съюз. През последните 6 години комисията успешно изпълнява счетоводните стандарти за публичния сектор и бяхме озадачени, когато видяхме в Люксембург, че проекто за финансов регламент като че ли прави стъпка назад от прилагането на тази рамка. Разбирам, че в контекста на дискусиите с бюджетната комисия на съвета, Европейската комисия сега е внесла като предложение един текст, който видоизменя до сегашната рамка за изготвянето на сметките. Комисията поддържа същата линия и в дискусиите си с парламента. И по-нататък ще кажа няколко думи за поносимия процент на грешките разходите на административните системи понякога са непропорционални спрямо ползите от тези разходи или пък спрямо обемите пари, които се, с които се разполага в наличност. Ние трябва да сме сигурни, че контролните системи са не само ефективни, но че при тях има и ефективност на разходите. Комисията е внесла предложение за приемливия процент на грешката в своите предложения за финансовия регламент Разбирам, че вашите докладчици виждат риска, че тези предложения може да се сметнат за искане от органите по освобождаване от отговорността да обърна внимание на доста по-сериозни безпокойства и разбирам основанията на вашите докладчици да имат тези опасения. Палатата изтъква, че вероятният процент грешка и вероятната оценка на ползите и разходите – ще може да се направи, ще трябва да се прави, когато се внасят предложения а, за регламент, а не когато парламента обсъжда освобождаване от отговорност за бюджета. Необходимо е да се направи под правилната, подходяща оценка на разходите за изпълнението на задачи и подходящата оценка на рисковете нещата да вървят не както трябва, когато се внасят предложения вместо да се предявяват искания към органите, които освобождават от отговорност. Това е всичко по финансовия регламент. Сега искам да кажа съвсем накратко няколко думи за контекста, в който се провежда тази среща. До някъде ще повтори и господин Саджи Маркакис. Економическото положение категорично се влуши, стана доста по-сложно в, не само в Шотландия, Уейлс и Северна Ирландия, а изобщо и в други части на света не наблюдаваме подобрение, по-скоро влушаване на ситуацията. Европейския съюз в тази ситуация трябва да разходва своите средства дори още по-добре. Благодаря, господин председател. Ще съм благодарен за коментари и предложения от залата. Благодаря ви, господин Басток. Сега ще дам думата на нашата колежка Юта Хаок, председател на специалната комисия по политическите предизвикателства Шуре. Благодаря ви. Благодаря за поканата да участвам в заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Веднага трябва да кажа, че е, специалната комисия по политически предизвикателства има ограничен мандат. Ние не бива да навлизаме в задачите на бюджетната комисия или на комисията по бюджетен контрол и да се опитваме да е, определяме някакви нови правила. Можем да обсъждаме най-общо бюджета Естествено, че имаме различни системи на управление на финансите, по-малки системи в е, държавите членки и по-големи централизирани системи на равнище Европейски съюз. Естествено, че обсъдихме въпроса, обсъдихме най-вече възможните подобрения на основата на доклада на Сметната палата. През цялото време се надявахме да получим документ от комисията във връзка с опростяване на системата. До този момент съобщението все още не е пристигнало. Очевидно го няма. Няма изработено такова съобщение. На 30 март е, се опитахме е, заедно с е, комисаря Шемета да очертаем основните насоки. Е, това беше важно във връзка с заключителния доклад е, в нашата специална комисия. Но все още нямаме официално съобщение. Да, добре, разполагаме с е, финансов регламент и съобщение във връзка с финансовия регламент, но това не е част от мандата на комисията. Това не влиза в нашите правомощия и задачи. Затова Мога само да призова всички фондове да бъдат подчинени на едни и същи а, общностни принципи във връзка с законността, редовността, ефикасността, економичността, ефикасността на а, средствата и изразходването на средствата това са много важни принципи, но в момента все още нямаме, както казах, е, конкретна база за да можем да се произнесем в рамките на специалната комисия по политическите предизвикателства. В края на май ще трябва да представим нашия заключителен доклад и естествено ще го обсъдим. Но Основното за нас е наистина да осигурим ефективно управление и разпределение на средствата и най-вече ефективно, ефикасно прилагане и използване на тези средства, а средствата, които е, текат от големите фондове към е, държавите членки са с солиден размер. Така че основният момент опира е, е свързан с е, ефективното управление на средствата по места. Междувременно вече, е, откакто съм депутат в Европейския парламент, работя по третата финансова прогноза и всеки път, когато говорим за реформата в е, общата селскостопанска политика, в е, е, която определяме основните насоки и средствата, които са необходими в сферата на регионалното развитие, установяваме, че нямаме достатъчно финанси. Е, държавите членки надценяват възможностите си, наценяват и потребностите си. Това не е нищо ново. Дори не бих казала, че става дума за цели държави членки, а по-скоро за определени региони в е, е, нашите държави членки, в които очевидно не се обръща достатъчно внимание на ефективното управление на отпуснатите средства на същевременно има една склонност към завишаване на потребностите. Това е, е наше мнение, оформило се в резултат на разговори с експерти от е, държавите членки и експерти е, от различни специализирани комисии. Би трябвало да се помисли в случаите, в които се определят финансовите резерви за структурните фондове. Да, естествено, по този начин, премисляйки всичко, това, което вече знаем, можем да разпределим по-ефективно средствата. Естествено, че по отношение на големите фондове и целите ни са по-масштабни. Но внимание заслужават и малките фондове. Е, средствата от тях са насочени най-вече към образованието, към иновациите, към малките и средните предприятия, а това е изключително важна област е, за Европейския съюз. И там се нуждаем най-вече от опростяване. Не само от е, законност, економичност, ефективност и така нататък, но предимно от една опростена система, която да не натоварва е, бенефициерите и да се погрижи за едно по-ефективно прилагане на средствата. Благодаря на нашата колежка Юта Халк. Давам думата на госпожа Берес която е председател на Комисията по заетостта. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да присъствам на това заседание. За нас е особено важно как ще се прилагат отделните стратегии и как ще се използва една немалка част от бюджета на Европейския съюз. За една успешна реализация на политическата стратегия в контекста на стратегията Европа 2020. Ще се спра предимно на качеството на публичните разходи. Ние имаме партньори, с които обикновенно говорим за това как може да се оцени качеството. В нашия случай това обикновено е усмивката върху лицата на хората, на работещите. Тази усмивка е израз на едно добро управление на средствата. Тя е показва, че е постигнат е, определен резултат. Е, естествено, че би трябвало да имаме предвид и добавената стойност за Европейския съюз. Три са измеренията, които трябва да се имат предвид. Първо, концентрация на е, отпусканите средства по определени програми, които да носят резултат от гледна точка на гражданите. Непрекъснато се говори за това и все пак го забравяме. Осъществяват се определени програми, но а, необходими за реализацията на тези програми са конкретните механизми, които ще осигурят е, законността на е, помощите на плащанията. И когато говорим за споделена отговорност по отношение на управлението на средствата, трябва да имаме предвид нещо съвсем конкретно. Нека да вземем като пример социалния фонд, е, който отпуска средства за малки предприятия, за малки проекти. И много често в нашите резолюции ще видите текст, в който се казва, че ние трябва да подпомагаме е, развитието на гражданското общество и така нататък. Но в момента, в който се стигне вече до конкретната помощ и отпускането на средства в името на тази цел, вече се очертават и затрудненията. И така, при новия финансов регламент при е, планирането на средствата за фондовете трябва да имаме предвид естествено всички тези препоръки и на Сметната палата, които в крайна сметка водят до целта. Няколко думи за оценката на разходите и качеството на разходите. Нещата зависят от целта, която сме си поставили и поглеждайки стратегия Европа 2020 по отношение на заетостта, виждаме, че имаме пет цели, които са свързани с процента на заетост, с намаляване на процента на безработните, особено сред младите и намаляване на броя на хората, които живеят под прага на бедността. Това са три съществени области, в които ние можем да придвижим нещата напред и да постигнем по-добър резултат, ако създадем повече работни места и запазим съществуващите. И също времено, когато говорим за финансовия регламент, трябва да имаме предвид политическите проблеми, не толкова економическите проблеми. Ако желаем наистина да се стигне до успешна реализация на стратегията Европа 2020, не бива да мислим и да действаме като Дейвид Камерон, който не желая да отпуска средства на Европейския съюз. Да, имаше критични изказвания за това, че програмите не са финансово обезпечени, че не се мисли достатъчно за отпускането на достатъчно финансови помощи, но когато говорим за рамката за свързването на целите е, на европейско равнище и конкретните цели на регионално и национално равнище, които са свързани с потребностите на гражданите, трябва да имаме предвид европейския семестър. Е, много е важно да намерим онези теми и сфери, които ще ни позволят разумно да изразходваме средствата на европейско равнище – би трябвало да се запитаме как да свържем управлението на финансите, е, отпускано по линия на фондовете и е, управлението на финансите в националните държави, като се включат и средствата, които би трябвало да бъдат внесени по определени програми и проекти и от държавите членки. Естествено, че е много важно да имаме ясна представа, ясна картина за всичко това, което става на национално равнище. Само така ще можем да определим правилно в каква посока да се движат помощите и разходите от европейския бюджет. Като цяло трябва да можем да направим едно сравнение между разходите на Европейския съюз и разходите на държавите членки. И един последен въпрос, свързан с условията Това е изключително важен въпрос, който понякога се избягва. Ако желаем да използваме структурните фондове, за да налагаме санкции на държавите членки, които не спазват е, условията по пакта за стабилност, е, то мисля, че това е неправилният подход, това е несправедливо защото по този начин ние всъщност само прехвърляме нещата е, и е, бремето към държавите членки, но в никакъв случай не е, реализираме на практика принципа, който е основен в този случай солидарността. Ако държави членки и в частност регионите използват средствата от структурните фондове, за да реализират определени цели, определени от Европейския съюз. Независимо от това, че понякога има затруднения при реализацията на целта на място в даден регион или в е, държава член, то тези средства, според мен, са били изразходвани правилно. Ако обаче е, средствата са изразходвани за други цели, естествено трябва да има и санкции. Но когато средствата са изразходвани е, във връзка с целите Европа 2020, всичко е наред. Нека да кажа и няколко думи във връзка с е, глобализацията. Ние е, знаем, че миналата седмица бяха отпуснати средства по линия на европейските фондове за унилевел в е, Чешката република. Една част от е, фонда за глобализация може би би могла да се използва и за такива цели, но аз все пак имам съмнение към ефикасността на това управление на средствата. В Швеция, Дания, Холандия се подготвят декларациите, националните декларации и когато разговарям с хора от тези страни, те обикновено критикуват тази система, казват, че комисията би трябвало да помисли за друг вариант, тъй като тази практика не е доказала своята ефикасност. И още няколко думи във връзка с ефикасността на управлението. Да, на европейско равнище са изразходвани много средства за изпълнение на копенхагенските критерии за контролиране на разходите, на данъчните приходи и така нататък. Но тук става дума не толкова за тези същински задачи на Сметната палата, тук става дума най-вече за е, осъществяването на определени програми по линия на е, европейските фондове в държавите членки. Аз мятам, че средствата от социалния фонд биха могли е, да се използват и под формата на техническа помощ. Така ще подсигурим един по-добър резултат. Случаите, в които средствата на общността не се използват там, където би трябвало да се използват. Това означава понякога, че средствата са останали неоползотворени и е редно да се върнат в европейския бюджет в е, интерес на общността. Госпожа Балцани има думата сега, която е представител е, на бюджетната комисия, докладчик за бюджет 2012. Благодаря, господин председател. Говорим по една тема, която е много важна за контролирането на изразходването на публичните средства и за качеството на тези разходи. Става дума за стратегическо измерение на качеството на разходите, т.е. отново можем да стигнем до темата европейско управление. Ако едни средства се изразходват добре, това става не просто защото има документи за всичко, а защото освен това има добро планиране и е, добра синергия между Европейския съюз и държавите членки. Твърде често се случва нещата да вървят е, съвсем наопаки. И а, имаме общи цели на европейско равнище, за това се предоставят публични средства, те също времено обаче не са обвързани с случващото се на държавно равнище. Именно заради това европейските средства трябва да се изразходват за нещата, които наистина имаме за цел да направим заедно. Това би било легитимното изразходване на европейски средства и това е отрешаващо значение и за политическия съюз. Економическото управление, когато говорим за това как да управляваме финансите и бюджета, трябва да върви напред. Необходимо е нещата да се управляват добре и от наша гледна точка – и от гледна точка на онези, които са пряко отговорни за разходите от бюджета. Много важно е средствата да се използват за неща, които напълно отговарят на решенията взети на европейско равнище по конкретни елементи от политиката. Необходими са ни споделени цели като начало и след това трябва да се действа за постигането им. Легитимността на разходите на Европейския съюз би била доказана, ако действително те успеят да окажат е, ефективна подкрепа за провеждането на политиките на Европейския съюз. За тази цел ни трябва по-ефективна система за контрол. Нищо не трябва да се крие. Нищо не трябва да може да се скрие или да пропадне в пролуките между различните елементи на контрола – и е необходимо разходите да са насочени към постигането на цели от общ интерес на европейско равнище. Ако успеем да въведем европейско управление, основано на европейското полугодие, ще можем да насърчаваме действия на национално равнище, които биха били в хармония с правенето на европейско равнище във връзка и с стратегията за 2020 година и с периода до 2020 година. Трябва ресурсите да се използват ефективно. Защото понякога се случва така, че се създават механизми, които са в антитеза на системата, която се опитваме да изградим заедно. За да постигнем успех, трябва да включим всички и вас, и националните правителства. А, пък всяка държава членка има различна организация на територията. Ще трябва да участват, разбира се, и представители от частния сектор. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато търсим най-ефективното изразходване на европейските средства. Трябва да се създаде система, в която участват наистина всички. И по отношение на изразходването, и по отношението на контрола. Контрола трябва да се развива така, че да покрива всички елементи на изразходването на средства на Европейския съюз. Давам думата на Орике радост, каза председателят, той е координатор на Комисията по рибно стопанство. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Аз ще разгледам нещата от гледна точка на Комисията по рибно стопанство. За нас най-важната тема в момента е реформата е, на политиката по рибарство – ще се реформира и е, фонда за рибарство на европейско равнище. В момента все още не можем да кажем нищо конкретно, тъй като едва на 13 юли се очаква да получим съобщението на комисията. Това означава, че е, ще се постараем да постигнем съгласие по отношение на малките е, предприятия в този сектор, е, като е, сме набелязали и определени мерки за контрол. Рибарите обикновено извършват този труд по много по-различен начин, отколкото в големите компании. Е, така че при тях е, са необходими е, определени мерки, които са по-специфични и които периодично трябва да се подлагат на проверка. Европейският фонд за рибарство трябва да се слее с втория финансов инструмент който отговаря за събирането на данни и за контрола. Този е, втори инструмент за финансиране е много важен, тъй като все още няма достатъчно данни за е, рибарството. Към този инструмент спада и партньорството с трети държави. Тази история е твърде пикантна, тъй като контролът обикновено е, е в е, правомощията на третите държави и нещата доста често пристигат в деформиран вид до нас. Ще трябва да разработим и е, една по-стриктна система за контрол в е, трети държави по линията на тези партньорства, за да сме сигурни, че средствата се използват е, целесообразно, а не се отклоняват. Благодаря. Сега се обръщам към комисията. Бихте ли искали да се включите в дебата? Не. Давам думата на следващия колега. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, представляващи и различни комисии, няма да навлизам в големи подробности за това какво трябва да се направи, защото всички, които говориха за прегледа на финансовия регламент и за въвеждането на нова система, за подобряване на качеството, за разходите на Европейския съюз, всички, всички, които се изказаха, бяха прави. Ще говоря обаче в качеството си на човек, който 6,5 години бе отговорен за разходите на Европейския съюз в една малка страна – Литва. Що се отнася до начина по който се използват европейските средства? Бе повдигнат въпроса за вноските на някои държави членки към бюджета. Всички знаем, че в Великобритания и още четири държави членки получават, а, внасят повече средства в европейския бюджет, отколкото получават от него. Какъв е резултатът? Останалите 22 държави членки предоставят частична подкрепа за европейския бюджет. Понякога ни разглеждат като бедни страни или като по-малко развити страни. Смятам, че това е неправомерно, обаче защото ние си внасяме своите вноски в бюджета. Госпожа Хал повдигна въпроса за това, че няма регламент за разходите на Европейския съюз. Комисарят Шемета по ангажимент да е излезе с съобщение по въпроса. В европейските държави членки обаче има твърде малко хора, които добре познават принципите за разходването на средствата на Европейския съюз. Отговорните за разходите на Европейския съюз искат да запазят работата си. Те нямат интерес да се опростяват европейските правила, защото се безпокоят, че могат да бъдат обвинени, че са отговорни за некоректно разходване на средства и ще бъдат подложени на политически натиск. Какво можем да очакваме за след няколко години? Можем да очакваме допустимия риск от грешки да бъде по-нисък, но като цяло положението няма да се промени значително. Ако отговорността не отиде на високо равнище, при разходването на средствата на Европейския съюз ще има трудности. Господин председател, наскоро посетихме Италия. Вчера взехме някои решения и трябва да си даваме сметка, че в държавите членки на Европейския съюз има някои системи за взаимодействие между европейските и националните институции. И няма достатъчно силна политическа воля да се променят тези принципи и да се измести отговорността между Европейската комисия и държавите членки. Според мен Европейската комисия трябва да носи отговорност за преразглеждането на принципите и за, в, за представяне на нови принципи, които да се въведат в държавите членки. Защо да не може да има един стандартен договор? Защо да не може да има една стандартна а, система за обществени поръчки, а, която да е от няколко прости стъпки? Председателят благодаря. Госпожа Андреасен, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм в комис... специализираната комисия по политическите предизвикателства. Не може да имаме измерител колко ефективно разходваме средствата нищо друго, с изключение на доклада на Сметната палата. А дори в този случай не се обръща внимание на нейния доклад. Не можем да започваме дискусия за добавената стойност, защото нямаме мярка за разходването на средствата в миналото. Ако погледнем доклада на Сметната палата, грешките, които се съобщават там, не насърчават по-нататъчно проучване на основните сфери на политиката. Ние снижаваме нивото на искания за качеството. Значи от нулева толерантност преминаваме към приемлив процент на риска. Трябва ни информация за досегашното използване на средствата, иначе е невъзможно да измерим постигнатото в Комисията по бюджета и специализираната по политическите предизвикателства винаги съм намирала информация, например, за Европейския фонд за глобализацията, вече споменат тук. Без да споменаваме компанията Unilever, която е един лош пример за субсидиране. Съвсем неодавна, миналата седмица, в една от страните от Европейския съюз, злоупотребата със средства е била открита. И сега вече със сигурност знаем, че най-малкото в някои страни не се разходват тези средства така както трябва, както подобава. Защо тогава да продължим да одобряваме финансиране за компании, които се закриват е, и нямаме начин да измерим как използват те тези средства? Относно Великобритания, Искам да кажа, че те самите никак не са доволни от разходването на европейските средства, дори в собствената си страна. Дори ако говорим за някаква обща декларация или декларация от правителствата, трябва да сме наясно, че по-голямата част от финансирането отива при регионалните органи на властта, така че централното правителство не е в състояние да направи оценка как се разходва средствата но мога да ви кажа, че аз съм проследявала голям брой от тези проекти, финансирани от структурните фондове и съм установявала множество нередности. Нещо повече от нередности. Установявала съм, че органите, е, на които се поверяват средствата, не отговарят на минималните изисквания, за да са в състояние да управляват такива средства. Така че, мисля, че много работа ни предстои. Видях, че нашите колеги от Комисията по бюджета и специализираната комисия по политическите предизвикателства и по Комисията по рибно стопанство оставят това бреме върху Комисията по бюджета и бюджетния контрол всъщност има своето място в процеса на освобождаване от отговорност за бюджета. Ще се опитам да коментирам някои от изказванията, но а, и то по-специално това на госпожа Андреас. Опитах се да поговоря с специалистите, които отговарят към отделните комисии, специализирани комисии за изразходването на средствата. Виждам някои от колегите, които са тук. Сега, първо ще се спра на разходите е, в рамките на бюджета за Европейския парламент. Когато говорим за качество на разходите, ще трябва най-вече да мислим за сътрудничеството с националните и регионалните парламенти във връзка с определени проекти, които са от полза за тези парламенти. Трябва да е, се постараем да направим сътрудничеството по-тясно, по-интензивно. Ще трябва да събудим съзнанието, че е, средствата на Европейския съюз е, са в крайна сметка средства на данакопаците в съответните държави членки, което е, изисква допълнително по-високо качество на контрола по отношение на изразходването на европейските средства. Нещата са свързани с определени регионални и национални цели. Да кажем, укрепване на рибарството в определен регион, на регионално равнище, намаляване на безработицата пак на национално, на регионално равнище, така че а, ние а, трябва да а, изострим чувствителността към правомерността на изразходваните средства. А, сред колегите в националните парламенти и на национално и регионално равнище трябва да съществува едно съзнание за това целенасочено използване на средствата в момента, в който станеш управляваща сила или си опозиция, вече разглеждаш нещата по различен начин. Но при всички положения хората в националните парламенти трябва да носят в себе си отговорността за европейските средства и тяхното правомерно изразходване. И една втора задача и втора цел, която е свързана и с определени задачи на Сметната палата на европейско равнище. По-интензивно сътрудничество между Европейската сметна палата и националните сметни палати и сметните палати в определени федерални провинции в Федерална република Германия има такива. Ето това ще допринесе за едно по-добро отчитане и по-добър контрол на средствата. Благодаря, господин председател. Аз съм член на бюджетната комисия, комисията по контрол на бюджета и на специализираната комисия по предизвикателствата. Тоест съм в светата троица на европейското финансиране. Тя може да съществува, но не и по бюджетните въпроси. Затова искам да дам отговор на риторичните въпроси в началото, за които спомена докладчика. Той каза, че Дейвид Камерън, британският министр-председател, в края на миналата година е изготвил един доклад, като е казал, че 1% е тавана за бюджета за 2011. Доколкото съм наясно, обаче той е получил подкрепата на британското правителство, шведското, германското и датското. Всички председателства, където има всички държави, където има либерали предполагам, че поддръжниците на вашата партия биха подкрепили постоянно нарастване на бюджета на Европейския съюз, но се надявам това да не стане. Господин Босток, съгласен съм с вас. Когато говорим за качество на разходване на средствата, трябва да гледаме какво е естеството на бюджета. Струва ми се, че в момента европейските фондове са ръководени от правителството а, като една централно планирана економика. Но мисля, че сме стигнали и лимитите на капацитета за освояване на тези средства. И колкото повече се опитваме да разходваме тези европейски средства, толкова повече ще се увеличава процента на грешката. Също така в европейския бюджет има пари, които не са изцяло освоени, защото никой не е наясно как да ги разходва. Може да има проблеми с съфинансирането и други проблеми, но не целият бюджет се разходва. За 2008 година 4 милиарда евро са върнати обратно на държавите членки, защото Европейския съюз не е успял да ги похарчи. Тогава защо Говорим за необходимостта от по-големи бюджети. Тоест, колкото повече притискаме нещата, толкова повече навлизаме в проблемите на традиционната държавно планирана економика. Аз не съм против увеличаване на бюджета, а по-скоро съм за префокусиране на този бюджет. И то към най-бедните държави, но мисля, че 1% по принцип е достатъчна сума. След това комисията по политическите предизвикателства, тя трябва да преразгледа структурата на европейския бюджет след 2014 година. Трябва да поставим ударението върху ориентирана към бъдещето и водена от растежа економика, а не да помпаме пари наляво и надясно. Споменаха се и структурните фондове. Те са един вид заложник за економическото управление в колективния стълб, в пакета, за който говорим в момента. Вие казахте, че вземането на структурни е, фондове от някои държави би било неефективно. Нека да ви припомня всъщност, че това беше типична е, черта в е, пакта за стабилност и растеж – ако бяхме го приложили добре в Гърция, нямаше да имаме проблемите, които имаме сега, но не го приложихме. Значи, нужна ни е подходяща, добра бюджетна политика. В много случаи ние всъщност влагаме стимулите не там, където трябва и не е очудващо, че имаме не до, до там добри резултати. Благодаря. Благодаря. Adenauer Есхаук. Да, благодаря ви, казва Юта Халк. Благодаря за това, че получавам думата отново. Ще се опитам да ви е, дам известна информация. Аз не съм част от това е, триединство от Светата Троица. Е, представлявам комисията Шурек, бюджетната комисия, но не и бюджетния контрол. Уверявам ви, че много пъти в специалната комисия по политическите предизвикателства сме говорили за това какъв да бъде размерът на европейския бюджет. Без да навлизаме в подробности, просто като категории, като рубрики или функции. И същевременно е, има една е, граница, един таван, който не се определя от е, държавата член. 1,2-3% от брутния национален продукт. Това е заложено в договора за Европейския съюз. В тези рамки можем да се движим. Нищо повече. Не ни е позволено. Ние желаем наистина да се движим в тези рамки, да останем е, в определеното е, от договора пространство, независимо от това, че понякога е, допускаме отклонения, както е в настоящия финансов регламент. 4,3 милиарда евро, да, не са изразходвани, не са освоени. Това го знаем ние, вие го знаете също. 80% от средствата е, в рамките на е, европейския бюджет от разходната му част се е, използват и се освояват в държавите членки. Те отговарят именно за разходите. И ако не се освоят и средствата по структурните фондове, тогава нещата не могат да се управляват единствено, така да се каже, от центъра, от европейското равнище. За освояването на средствата се отговаря по места. Но при всички положения, аз мятам, че всички специализирани комисии, рибарство, економически въпроси, заетост и така нататък. Всички, абсолютно всички, трябва да прегледат бюджета за определена година и да видят как точно се изразходват бюджетните разходи за една определена година. И веднага да поискат разговор с комисията и да поискат обяснения за всички тези средства, които не са били изразходвани, не са били освоени или не са били изразходвани целесъобразно ние в крайна сметка отговаряме и за е, контрола върху целесообразното изразходване на средствата. Е, съгласно принципите за редовност, законност и така нататък. Когато говорим за това в нашата специална комисия, ШУР, ние не се спираме непременно на е, финансовия регламент. Не защото не проявяваме интерес, а просто защото това не влиза в нашите правомощия. Но естествено, че сме прочели доклада на Салвадор Гарига и знаем, че е, искаме е, е надявам се, че и вие сте го прочели е, и вече знаете, че искаме законност, искаме ефикасност, економичност и така нататък. В никакъв случай обаче не бива е, когато определяме финансовия регламент, е, да е, допускаме едно осложняване по линия на държавите членки, защото е много възможно те да поставят определени искания във връзка с потребностите на общините и регионите. Но това ще доведе до излишно объркване и осложняване. По отношение на фонда за глобализация, е, трябва да подчертая, че има правила. Съветът, парламентът е, съвместно е, приеха закона за функционирането на фонда за глобализация. С средствата от фонда за глобализация ние финансираме не отделни предприятия, а мерки за обучение, за образование, за квалификация с цел намаляване на безработицата. Естествено, че държавите членки имат определени компетенции и отговорности в тази сфера и те трябва да си ги изпълняват, но е, фонда за глобализация също предоставя определени средства. В никакъв случай нямам предвид е, случаи като Unilevel. Е, това не бива да се допуска. Ние е, по линия на Фонда за глобализация финансираме единствено мерки за квалификация с цел намаляване на безработицата. И тъй като съм социал-демократ, ще кажа, че не става дума за определени количества, за определени суми е, и за колкото е възможно по-големи е, средства е, и суми, не става дума за това как ефективно да използваме наличните средства. При всички положения на Европейския парламент не могат да се отправят упреци и да се критикува. Благодаря, господин Босток. Отново има думата. Много богат и интересен дебат. Моля да ми простите, че няма да коментирам нищо по британската политика, нито пък ще кажа нещо за Светата Троица, защото това е извън компетенциите на Сметната палата. Господин Гайер най-напред отправи няколко конкретни въпроса към Сметната палата. Дали можем да се справяме по-добре и да имаме по-добри взаимоотношения с националните одитни институции в рамките на параметри за одита. Всъщност, ви, ние вече в доста голяма степен работим съвместно с националните органи, с Холандската сметна палата, в контекста на декларацията за достоверност. Разглеждаме използването и, при, и как се работи по различните одитни интереси и как да се състава а, корелация между различните аспекти. Нещо, което наистина се опитваме да правим – са одити на изпълнението, за да оценим ефективността. Естествено, способността на всеки да оценява ефикасността в много голяма степен зависи от това доколко са ясни целите, които са заложени. Има някои случаи, когато са изредени множество цели и не всички са достатъчно ясно дефинирани, което затруднява нещата и това всъщност е една от темите в становището на Европейската сметна палата за 2010 година. Имаше някои интересни и общи теми в изказванията. Аз ще се спра на две. Първо, селективността. Доста от изказалите се споменаха, че трябва да се фокусираме върху действително общи дейности, където разходването на европейския бюджет има да играе своята важна роля. Имаше и едно споделено от всички безпокойство, което мога да резюмирам като простота и практичност на мястото, където се е, използват средствата. Госпожа Хао каза, че Държавите членки трябва да имат капацитета да осъществяват програми с финансиране от европейските фондове. Да, там нещата не са реално чак толкова сложни. Друг оратор Госпожа Берес спомена малките и средни предприятия, е, финансирането за тях и изпълнението от тях на страна на сложните европейски правила. Отново става въпрос за практическото използване на средствата на мястото, където те отиват. Също така се спомена, че и за рибарите трябва да е ясно как се използват е, европейските средства. Това за мен е логично. Но, т.е. споменаха се множество интересни теми, макар и всички оратори да тръгнаха от различни гледни точки, в крайна сметка стигнаха до едни сходни тези и предложения. Искам да отбележа, че в тази дискусия се налага да се вземат едни доста трудни решения, да се направят трудни избори, с оглед да се подобри качеството на разходване на средства като цяло. Значи, първо трябва да има концентриране на целите, примерно. Има някои е, много силно впечатляващи примери за липса на такава концентрация върху целите. Е, доклада на Палатата за интелигентна енергия, например, е, това беше една малка сума, 240 милиона за 4 години. Там имаше 17 основни действия, разделени в 63 целеви области. Едва ли това може да се нарече пример за концентрация на европейските средства върху някакъв а, общ приоритет. Това е просто разпръскване на средствата на око. По-нататък, получаващите парите могат да кажат, че са финансирани от Европейския съюз и всичко свързано с това. Тук, например, трябва да се направи избор. Някои потенциални реципиенти на средствата може да са разочаровани, ако се направи такова концентриране на средствата според целите. Но Сметната палата трябва да направи един избор, който се приближава до политически избор. Относно добавената стойност, казва се, да, разбира се, трябва да има европейска добавена стойност, но в някои видове контекст се стъпва по много тънък лед. Примерно, структурните фондове. Човек обикновено си мисли, че те са механизъм за прехвърляне на ресурси от сравнително преуспяващи държави членки към сравнително не до там добре напредващи държави членки. Но в крайна сметка това, което се случва при структурните фондове е, че комисията чрез бюджета на общността прехвърли ресурси от един район на дадена държава членка в друг район. Структурните фондове са механизъм за прехвърляне на ресурси от югоизточна Англия, която е богата към Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които не са чак толкова богати. Механизъм за прехвърляне на средства от Батен-Вюртенберг към а, бившите общини в източна Германия. Тук процентите са много големи, не съм сигурен, но мисля, че около 30-40%. Това ли е всъщност европейската добавена стойност? Не мога да кажа, че твърдо, че е. Също така, когато се навлезе в областта на приемливия риск, къде точно лежи отговорността за грешките и раз... при разходите? До каква степен се опитваме да намалим риска чрез изготвяне на много подробни правила? Тези въпроси също изискват едно трудно политическо решение. Сметната палата не е политически орган, тя е една чисто техническа професионална организация и може би е добре да спра до тук, преди да кажа нещо, което не бива да изричам. Благодаря ви. Господин Хаджи Макакис, имате думата. Е. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Босток а, е, за неговото изказване. Вие още от самото начало говорихте за качеството, простяването и надзора. Споменахте сълскостопанската политика, там действително има успехи благодарение на съсредоточената работа на комисията. Парламента няколко години е, е, доста сериозно притиска комисията, но в, е, в крайна сметка резултатите бяха постигнати и сега разходването на средствата е задоволително. И има случаи, в които се прехвърлят средства от една област в друга, например между риболова и селското стопанство, но най-важното е да бъде направено всичко по правилната процедура и е важно да се има предвид и добавената стойност на европейско равнище. И тук, е, може би, можем да развенчаем един мит. Във връзка с разходите има много митове, е, но нека да развенчаем един от тях, а именно този, че средствата помагат е, на по-бедните райони да се развият. Това е мит. Да, действително има райони, е, които имат повече възможности да кандидатстват за средства, но също времено е, там положението не се е подобрило. Ето да говорим за летището Фатина, Всъщност е, от това летище спечелиха германски фирми. Така че политиката на сближаване не представлява реална солидарност, по-скоро представлява разширяване на въздействието на единия пазар. Но също времено тя ни е необходима, за да може да действа единия пазар. Е, българите, румънците и гърците е, не могат да се произнасят тук, е, защото ето и гърците, дори въпреки че толкова време са членове на Европейския съюз, Изостава дори след България и Румъния, що се отнася до правилното разходване на средства. Защо? Защото години наред комисията не успяваше да създаде механизми, така че държавите членки да успеят да влязат в коловоза. И години наред политиците всъщност използваха кохизионните фондове за собствените си цели и облаги. Виждаме какво се случва в момента в Гърция. По отношение на доклада за освобождаване от отговорност, комисията ни показва как през последните години е провела корекции по проекти, които са излезли извън контрол. След като разгледаме заключенията на комисията, ще вземем решение, но всичко това е много трудно, защото а, има средства, които са разходвани, но некачествено. След това има допълнителни проекти, които трябва да бъдат разгледани, за да се оцени тяхното по-високо качество. А, доста сложен процес. Но... Приветствам казаното от Юта Хаук за това, че отговорността се носи от държавите членки. Да, така е. Ние трябва да държим за отчетността, но същевременно комисията би трябвало да създаде максимална прозрачност, защото прозрачността упражнява натиск. Ще трябва естествено да наред с контрола, с отчетността да е, въведем и тази максимална прозрачност, е, ефективност, е, ефикасност, одит на изпълнението, всичко това е предвидено в Лисабонския договор. Така че ние имаме е, съответната е, правна основа или правно основание за доклада от одита, как точно да упражняваме контрола върху законността, върху ефективността, върху економичността, но и как точно да се осъществява този одит на изпълнението. Разполагаме с съответните правни разпоредби. Колежката Берес говори за пакта за стабилност. Изхождайки от опита си в една друга комисия, на която беше член. Е, там вие се занимавахте най-вече с е, пакта за стабилност. Много е важно средствата е, по линия на кохезионната политика да се свържат с другите финансови източници на европейско равнище. Но естествено, нещата ще вървят добре само ако има финансова дисциплина. Държавите членки в никакъв случай е, няма да останат е, извън полето на отговорността, така както беше в миналото. Е, не, именно те са тези, които носят отговорността. Те трябва да създадат съответната култура по отношение на изразходването на средствата, съответната финансова дисциплина и да следят за нея. Колежката Балцани спомена неща, които наистина са много важни структурните фондове и фонда за глобализация. Да. Случаят Unilevel е от голямо обществено значение и обществен интерес. Колегата ме попита дали говоря като либерал. Не. Аз а, е, говоря като човек, който а, е, се отнася с необходимата отговорност към бюджета. Бюджетът а, е, трябва да бъде добре вързан, трябва да бъде а, съставен така, че да покрие необходимите разходи. Но естествено, че качеството на контрола може да бъде много по-добро и а, е, начина по който се изразходват средствата също. Позволете ми накрая да благодаря на всички, които участваха в е, разискванията по темата качество. Подобряване на качеството на разходите. Благодаря и на комисията за това, че е, проявява съответната дипломатичност, но а, комисията не е много дипломатична, която говори за нередностите в някои държави членки. И това е правилно. Председателят, преди да приключим разискванията по тази тема, ще ми позволите да кажа няколко думи също. Смятам, че това разискване бе изключително важно. Тъй като в бъдеще все по-често ще се поставя въпроса колко коректно се изразходват средствата от европейския бюджет. Изследванията, които се провеждат на европейско равнище, показват, че една от темите, която интересува най-много европейските граждани е корупцията. Нека да добавя още нещо онази част от е, контрола, който се упражнява от комисията, от ОЛАФ, от е, парламентите на държавите членки, не бива да се ограничават единствено до а, е, така, официалната рамка. Ние знаем, че а, много често корупцията обхваща и държавните служители. Така че, когато извършваме одит, е, трябва да имаме предвид по същества как е, се изразходват средствата и дали няма отклоняване на средства, независимо от това на какво равнище. И още нещо. На лице е голяма опасност от корупция. Господин Хачимакакис говори за това, госпожа Берес също намекна за нещо такова. Наскоро посетихме Италия в рамките на една делегация и там на място говорихме за мафията и за интереса на мафията през последните години към европейските средства. Говорихме и за това, че европейските институции е, би трябвало да покажат е, авторитета си, е, разговаряйки с съответните компетентни органи от националните държави, не само от трети държави, за да им покажат, че това, което е правено през миналите години и неправилното изразходване или отклоняването на средства е, по линията на европейските фондове няма да се допуска вече. Това е изключително важно. Средствата, които не са изразходвани, които не са освоени за, е, по предназначение, трябва след това да се връщат в европейския бюджет. Само така ще можем наистина да осигурим едно правомерно изразходване на всички средства от бюджета на Европейския съюз. Много важно е дейността на Олаф. Ние би трябвало да се постараем да взаимодействаме много тясно с ОЛАФ, с комисията, с държавите членки, естествено и сметната палата. Позволете ми да благодаря на господин Босток, благодаря и на госпожа Халк, госпожа Берес, госпожа и госпожа Родос. Госпожа Гресле поиска думата. Господин председател, в никакъв случай не желая аз да бъда неделния проповедник и да приключа с разискванията, но все пак няколко думи ще кажа по тази тема. Да, това, което ние правим тук е, в рамките на е, Комисията по бюджетен контрол е задача определена от договора. Ние отговаряме, е, в крайна сметка, за бюджетните средства. Комисията, естествено, също има такъв акцент, но нека да ви припомня, че подобряване на качеството на разходите ще има само тогава, когато наистина сериозно се отнасяме към разходите от бюджета, когато констатираме нередности в е, е, структурните фондове, когато 95% от тези нередности е, са свързани с Испания, Гърция и Португалия, и това е известно, и Италия, пардон, така че тази задача, свързана с е, подобряване на качеството на разходите, е много хубава и много важна. Но трябва да имаме и коража да кажем на колегите от тези държави, че те трябва да пренесат е, този дебат в техните държави и поименно да назоват виновниците и онези, които са злоупотребявали със средствата. В противен случай няма да постигнем резултат. Благодаря, напълно съм съгласен с това. Сега благодаря на всички участвали в тази дискусия. Сега преминаваме към следващата точка мандат за тристранната среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година. Господин Хадима Какис е докладчикът. Заповядайте. Благодаря. Не съм сигурна дали, дали госпожа Балзани ще остане с нас, защото става въпрос за нейния доклад. Както знаете, имаме само ограничено пространство за нашето становище във връзка с проекто бюджета за 2012 година. За мен беше важно да подчертая в това становище, че европейския бюджет трябва да е инструмент за постигане на цели, които внасят европейска добавена стойност. Нещо, което обсъдихме, а не просто да бъдат механизъм за преразпределение на средства между държавите членки. Така че реално има пряка връзка с току-що проведената дискусия. Нещо повече трябва да подчертаем значението на ясната отчетност за използването на публичните средства – за да се укрепи доверието на гражданите на Европейския съюз. Това, което вие казахте, господин председател, току-що за качеството на разходване на средствата. Комисията следва да бъде отговорна не само за съответствието, но и за степента, до която са постигнати очакваните резултати, а това ще е част от докладите за оценка, които ние, надявам се, ще започнем да имаме от 2012 година нататък. Говорихме и за упростяването. То също е част от становището. Упростяване на структурите на програмите и системите за управление, което да не подкопава ефективността на системите за контрол, разбира се. Също искам да подчертая ролята на декларацията за достоверност, която съдържа информация за 10% грешка в отделните държави членки. Това трябва да се подчертае, особено като имаме предвид и току-що казаното от колегата Креслер, че трябва да приключим с дипломацията и да назоваваме виновниците открито и също така да оценяваме постигнатите резултати от отделните държави членки, защото това е от много голямо значение – Сметната палата в миналото не е, е давала оценка на изпълнението, а сега имаме едно публикувано съобщение на комисията за дъската с резултатите, където се оценява изпълнението на задачите от всяка отделна държава членка. И в доклада, който комисията прави всяка година, трябва да дава оценка на силните и слабите страни на системите за управление и контрол – на отделните държави членки. Има различия и то големи различия в системите за контрол и бихме искали да чуем какво мисли Комисията за качеството. И още нещо, което каза и Йенс Гайерс в своето изказване, трябва да мислим как да ангажираме националните органи в по-голяма степен. Имаме национални сметни палати, които биха могли да служат като акредитиран орган, акредитиран, разбира се, от Европейската сметна палата. Тази идея всяка година се споделя и аз вече действително искам да приканя Европейската сметна палата да доразвие модела, споменат от господин Бошток модела на тяхното сътрудничество с Холандската и Чешката сметна палата и това да продължи. Нещо повече, аз съм въвел и два нови момента, които може би ще са от интерес за госпожа Балзани. Комисията да преразгледа своите бюджетни инструменти на първо място относно политиката на сближаване, за която току-що говорихме. В рамките на тази политика говорим главно за субсидии за безвъзмезни помощи, а забравяме, че бихме могли да постигнем много повече, като използваме кредити. Да има един орган на Европейския съюз, който да отпуска тези кредити, имам предвид Европейската инвестиционна банка, и да говорим повече за правилното съотношение между субсидии и безвъзможни мезни помощи и ам, кредитите или заемите. Това може да се обсъди в различните комисии. Второ, относно някои проблеми с иновациите на научно-изследователската дейност. Чухме господин Бошток спомена за програмата Интелигентна енергия, където е имало известни недостатъци. Бихме искали да предложим една система за даване на награди на успешно преминалите иновации, за да, които награди да заменят финансирането на дейността давано на куп. И сега с придаването на такава финансова помощ се иска обосновка какво смятате да правите и защо. Обаче по-добре може би ще е да даваме парична награда на някой, който вече се е справил добре. Това, този принцип поне функционира много добре в Израел, Япония и САЩ. И бихме намалили и разходите за одит и осложненията. Тъй като имах ограничение за становището, ще ви запозная с следното. Накратко. Комисията трябва да помисли за по-кратки програмени периоди, защото 7 годишния програмен период всъщност много ни затруднява да направим оценка не само на законността и редовността, но също и на ефективността и трябва да помислим по този въпрос. Комисията трябва да прави амбициозни предложения, за да дава на Европейския съюз автономни финансови ресурси. Много тежък дебат тече по този въпрос. Господин Левандовски в момента е внесъл едно интересно предложение, което е тема на горещи обсъждания в някои държави членки. Не съм убеден обаче, че всички са много щастливи от това предложение, защото то предвижда и допълнителен данък. Възможно е обаче да има и други идеи, които комисията би могла да използва. И накрая, комисията трябва да има възможност да дисквалифицира вече акредитирани национални системи, ако за тях се установи, че не се справят на нужното равнище тази акредитация може би ще бъде по-ефективна от сега прилаганите механизми за национални финансови корекции. Мисля, че това е достатъчно. Благодаря. Благодаря ви. Комисията, желаете ли да вземете отношение след докладчика? Е, Благодаря, господин председател. До сега бях дискретен. защото а, тук ставаше въпрос, който е основно за Комисията по бюджетен, бюджетен контрол. Точките, които очерта докладчика, са действително много важни. Ще работим по тях сериозно. Една дума по упростяването. Нещо, което е споменете няколко пъти. Комисията не е излязла с становище за простяването. Ние искахме да приемем един по-прагматичен подход, работим по изготвянето на секторния доклад, защото вместо да се прилагат общи принципи за измерване по прости средства, по-лесни, за прилагане с по-малко възможности за грешка и за измами и вместо да говорим за принципи, които лесно се декларират, въпросът е как точно да прехвърлим всичко това в конкретни мерки. Как да го преведем в конкретни мерки. И точно това правим в комисията и, и то е много сериозно, така че не оставяйте да с впечатлението, че не правим нищо в момента. Добре, Сметната палата иска ли да се включи? Не. Добре, давам думата на господин Гайер. Аз не съм нито от Сметната палата, нито от съда, казва господин Гайер. Ще се спра на а, Римско първо, точка трета в текста на колегата Хачи Маркакис Обсъждаме нещата от гледна точка на различни резолюции, на различните политически групи, комисии и така нататък във връзка с кризата и предизвикателствата, пред които сме изправени. Така че аз бих предпочела формулировка, в която да се избегнат евентуални недоразумения. Тъй като ние сме контролерите по бюджета Държим на уточняване на генералната линия по отношение на помощите, на субсидиите, които се отпускат. Мисля, че това би било разумно. Да, съгласен съм с всичко това, което е написано във връзка с финансовите инструменти и кредитите. Но си мисля за Германия. И за държавните и, органи и органи на федерална провинция, които е, на практика изразходват средствата от структурните фондове по принцип е, не могат, така да се каже, да се възползват от инструмента за контрол на място, тъй като е, финансовият надзор и всички органи на финансовия надзор в Германия на практика отказват да се занимават с е, допълнителни кредити. Затова смятам, че е необходим един допълнителен финансов инструмент в името на целите на нашата политика за сближаване, аз е, тук отварям една скоба. Е, съответните региони, обхванати от тази политика, наистина не са се съвзели толкова много, както ти твърдиш, но при всички положения политиката на сближаване трябва да се продължи и за това би трябвало да преместим акцента вече не толкова върху помощите, върху субсидиите, колкото повече върху кредитите да бъде поставен акцента. Колегата Хачи Маркакис. Благодаря много за този въпрос или по-скоро за коментара, защото той ми дава възможност да изясня нещата. От помощите, от субсидиите се очаква един ефект на лоста – Нещата са свързани с е, един инструмент, е, който е, е свързан с споделяне на риска и по този начин може да се активира и допълнителен капитал от частни компании, банки и така нататък, за да се смекчи риска или за да се ограничи риска. При всички положения съм съгласен с теб, може да се подобри формулировката, да се направи по-прецизна, но е, в случая става дума най-вече за този ефект на лоста. Ще ви напомня, че 18 април 2011 година, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. А сега преминаваме към точка 17. Докладчик поне е Ивайло Кайлфин. Той каза, че в 11 часа може да бъде тук. Темата е специален доклад на Европейската сметна палата. Ще говорим обаче в 11 часа по тази тема, която господин Калфин дойде. До тогава прекъсваме заседанието.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 Good morning. I ask you kindly to take a seat. Моля, заемете местата си. Готови сме да продължим. Докладчикът е тук. И така преминаваме към точка 17 от дневния ред. Докладчик по нея е господин Ивайло Калфин. Имате думата, господин Калфин. Благодаря, господин председател. Уважаеми Богослав, искам да се извиня на колегите, на които се наложи да ме изчакат. смятах, че ще стигнем до точката малко по-късно днес, но всъщност а, сте успели да свършите работата от първата част на дневния ред изключително бързо и ефективно. Знам, че комисията работи ефективно. И така, колеги, става дума за един доклад, който се готви от известно време, доклад, в който се съсредоточаваме върху разходите, свързани с новия инструмент за съседство и партньорство в три страни от Южен Кавказ – Армения, Азербайджан и Грузия. Основната идея на доклада е да се прецени до каква степен средствата са били разходвани ефективно, как са били създадени а, програмите, как са били планирани, дали първата фаза е довела до успех и дали комисията адекватно е използвала средствата за предоставяне на финансиране по инструмента за съседство и партньорство. Искам да благодаря на Сметната палата за този доклад, защото той посочва няколко много важни въпроса. Когато става дума за разходването на средства и за ефективността, трябва да се вземат прави тези препоръки. Това са нови инструменти. И е ясно, че всяка нова инициатива има нужда от известно време, за да задейства добре. Но тук, още от началото на прилагането на инструмента за съседство и партньорство, виждаме няколко проблема, на които трябва да обърнем внимание. Междувременно се промени структурата на комисията, сега вече имаме структура на Европейската служба за външни отношения. Освен това, политиката по съседство е под ръководството на комисаря Фюле. Какви са проблемите? Става дума за малки програми, които обикновено кандидатстват за бюджетна подкрепа. И това е въпросът, който трябва да обсъдим в този контекст. Знам, че е обсъждан този въпрос и по-рано, но мисля, че си струва отново да се обмисли. Когато Европейският съюз разходва средства за бюджетна подкрепа, т.е. предоставя средства за бюджет на съответната страна срещу е, конкретни резултати, това е едната възможност. Другата възможност е Европейският съюз да финансира конкретни проекти. И двата метода е, имат своите основания. Обаче, според мен, е, не е добре това, че в Южен Кавказ голяма, най-голямата част от средствата отидоха за бюджетна подкрепа. Разбира се, имаше критерии, които трябваше да бъдат изпълнени от страна на страните бенефициенти, но когато говорим за подобен процес, крайният интерес на комисията е проектите да се финализират и да се оценят резултатите, нещо, което е в конфликт с интересите на съответните страни. Другият проблем, който искам да спомена, са приоритетите, които са начертани. Те са били избрани и заедно с съответните страни, отговарят на приоритетите на Европейския съюз, но същевременно Когато се казва, че Европейският съюз ще подкрепя създаването на възобновяеми източници на енергия в страни като Азербайджан, в която се произвежда и изнася нефт в огромни количества и където има големи запаси от нефт, отново това като приоритет е положително, отговаря на приоритетите на Европейския съюз, но въпросът е какъв интерес има тази страна да прилага подобни проекти? И както се вижда в случая на Азербайджан, тази програма вървеше много бавно, с огромни е, периоди, които изтичаха от едно действие до друго. Просто е очевидно, че е, страната не се интересува от действия по този приоритет, така че може би е добре, по-добре да се подбират приоритетите. Още един въпрос, който се появи в доклада. Когато Европейския съюз предостави бюджет на подкрепа, като цяло той разчита на бюджетната процедура на страната бенефициент. И така се използва тази процедура при разходването на средствата по-нататък. И тук се получава разлика между стандартите на Европейския съюз и възможностите и способностите на съответната държава да предостави спазване на тези стандарти. Става дума за административния капацитет, става дума за недостатъци в националното законодателство. И трябва да е съвсем ясно, че когато се предоставя бюджетна подкрепа на страни, които в момента трансформират своята администрация, които осъществяват напредък при постигането на по-добри стандарти на фискално управление, не можем да очакваме а, там да се прилагат в настоящия момент същите стандарти, като тези в Европейския съюз. И това съвсем ясно е посочено в доклада на аудиторите. В заключение, искам да кажа, че съм се съсредоточил върху някои от недостатъците на програмата, но като цяло смятам, че програмата е положителна. Тя има важно политическо значение. И все пак е добре да се има предвид какво се постига с тези програми и какъв е политическият сигнал, който дава Европейския съюз с тях. И нека да спомена само още един проблем с този тип бюджетна подкрепа, а именно видимостта. Много често резултатите, които са постигнати, не се свързват пряко с ролята на Европейския съюз. Ето, например, Ако вземем примера на едни сгради в, в Армения, които бяха реновирани, е, за да се използват за образователни цели, да стана ясно, че има разлика между координацията на европейско и национално равнище и се получаваха несъвпадения, т.е. добре изолирана сграда, но с старата система за отопление или пък нова система за отопление, но в неизолирана сграда и така нататък. Така че отново а, важно е да имаме предвид видимостта на Европейския съюз, а що се отнася до инструмента за партньорство и съседство като цяло, той е добър. Трябва да се а, развие по-нататък, трябва да се положат повече усилия за неговото координиране. Мисля, че в комисията се правят стъпки в тази посока, полагат се усилия, особено сега след доклада на Сметната палата и мисля, че е добре да се работи по повече конкретни проекти, за да се увеличи видимостта на Европейския съюз. Председателят. Благодаря господин Калфин за доклада. Сега давам думата на представителя на Сметната палата, господин Гейс де Фриз. Благодаря на докладчика за встъпителните думи и за един, според мен, много добре структуриран доклад. Искам да благодаря и на комисаря Фюле, който, за съжаление, се оказа не може да бъде тук днес, за дискусията, която проведохме с него. Той показа разбиране за някои от аспектите, повдигнати от Сметната палата и пое ангажимент да ги вземе предвид при преразглеждането на новата политика за добросъседство. Искам да очертая три момента в нашия доклад. Първо, сложността на политиката за добросъседство. Второ, аномалии, които виждаме между използваните няколко инструмента и на трето място няколко коментара по практическите резултати. Докладът на Сметната палата казва, че изпълнението от комисията в Южен Кавказ е, е определя на три нива на сложност. Първо, за всяка държава в партньор има не по-малко от пет инструмента за изпълнение на политиката. Споразумение за партньорство и сътрудничество, план за действие, стратегически доклад за държавата, национална индикативна програма и годишна програма за действие. Второ, всеки от тези инструменти има различна времева рамка. Планът за действие, например, е със срок до 2011 година, докато стратегическия доклад се прилага до 2013 година, националната индикативна програма до 2010. Трето, програмите са отговорност на различни генерални дирекции в комисията, програмирането чрез плана за действие, стратегическия документ и индикативната програма попада в ресора на, до неодавна на Генерална дирекция външни отношения РЕЛЕКС, докато изпълнението на годишната програма и споразуменията за финансиране са в рамките на Europe Aid. Тази сложност е на лице. Палатата установи, че има слабости във връзките между различните инструменти, което пък доведе до недостатъчно добро и ясно планиране и приоритизация. Националната индикативна програма конкретно много малко добавя към стратегическия документ за страната. Има очевидна потребност от доизчистване и упростяване на тези, използването на тези инструменти. Още повече, че самото програмиране отнема много време. Повече от две години минават до одобряването на първите годишни проблеми. Е, основната причина са самите вътрешни процедури в двете генерални дирекции на комисията, което пък излага на риск съотносимостта на това, което заляга в програмата. На второ място имаме аномалии между тези документи. Приоритетите са преформулирани от един документ, преминават по друг начин в друг. Europaid дава помощ по първите програми за годишно изпълнение, за годишни действия, обаче пък другите програми са били изработени от генерална дирекция Релекс. Примерно в Армения EuropeAid избира професионалното образование и обучание като основна област. Обаче никой от трите стратегически документа от генерална дирекция Релекс не включва тази област. И като имаме предвид това състояние на нещата, нека да отчетем колко сложно става, когато имаме 25 сфери на действие – Секторната бюджетна помощ е основен инструмент за подкрепа, обаче по време на одита представители на азербайджанското правителство казаха на палатата, че страната е предпочита техническа помощ, а не бюджетна подкрепа. Мисля, че докладчикът вече спомена този въпрос за бюджетната подкрепа. Едва ли е нужно да навлизам в подробности, но искам да изтъкна и да привлека вниманието на тази комисия, особено в светлината на вчерашната дискусия с моя колега Хайкенстейн – за предишен доклад на палатата за общата бюджетна подкрепа от комисията. Без да имам желание да намеквам, че заключенията от този доклад пряко се свързват с Кавказ, има един момент, който трябва да се подчертая. Именно палатата установи, че комисията не винаги обръща достатъчно внимание на рисковете от измама и корупция, когато предоставя бюджетна подкрепа. Ако се дава бюджетна помощ, трябва да сте абсолютно сигурни, какви са механизмите, с които работи получаващата помощта държава, за да се бори с корупцията и измамата. Един от моментите в доклада на господин Хейкенстайн казва, че не е така във всички случаи. Тук затварям скобата, която отворих. Един инструмент, за който упростяването е нещо много добро, е плана за действие. Плана за действие между Европейския съюз и Грузия, например, съдържа 306 конкретни ангажимента. Нито повече, нито по-малко. Там има 46 приоритетни действия, 242 допълнителни действия. Справедливо е според мен да кажем, че всеки план, който съдържа над 300 ангажимента, включително 64 приоритета, не е особено полезен като ръководство за политиката. И накрая, какви резултати са постигнати? Палатата заключава, че постиженията на годишните програми за действие на трите държави са били са смесени. Програмата за професионално обучение и образование в Армения е, е повлияла положително върху процеса на реформи, но от друга страна много малко са стъпките за реформа в енергетиката в Азербайджан. Програмата за управление на финансите има малък напредък в Армения. В конфликтния регион Абхазия инструментът за политика на добросъседство все още предстои да се докаже, че е подходящ за економическо възстановяване Сметната палата в своя доклад представя снимка, моментна снимка в определен момент от времето на дадена ситуация. Може би след нашия доклад нещата са отишли в друга посока. Във всички случаи обаче ние препоръчваме няколко много съществени неща. Комисията да реформира процеса на програмиране и изготвяне на инструментите, чрез опростяване на процедурите. И на второ място, че комисията трябва да прояви повече селективност при предоставяне на секторна бюджетна подкрепа. И накрая, при осъществяването на този одит, целта на палатата винаги е била да се излагат фактите такива каквито са и да даде имащи отношение и полезни препоръки. Ако в някакъв момент Палатата не успее да постигне това. Разчитам на комисията, парламента и съвета да го изтъкнат. Комисията в своите отговори на докладите на салатата би тря... палатата би трябвало да се ограничи до конкретни отговори. Имаме 22 страници доклад, който като чили е малко прекалено голям като обем за такъв материал. Благодаря, господин Деврис. Чухме коментара на господин Деврас, Деврис относно а, констатациите и препоръките на палатата. Сега искам да дам думата на комисията да вземе отношение по двете изложения, които чухме. Комисията, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Казвам се Марко Сконер, работя в бившата Европей, Тевко, занимавам се с тази дейност от 2007 година. Бих искал първо да е, уточня, че много добре си сътрудничихме с Сметната палата при е, изготвянето на този доклад и ако оставим на страна е, от цитирането на тези 22 страници и накрая, е, е, е, смятам, че като цяло това беше много полезно сътрудничество. Имаше множество препоръки, които ние с удоволствие ще е, е, приемем и ще въведем на практика. Що се отнася до обобщението, което чух току-що от докладчика и което беше е, актуално и всеохватно, да, действително трябва да се вземат преди всички тези особености, които очертахте и оценката като цяло е изключително полезна. Е, все пак трябва да вземе предвид, че има доста специфични особености при стартирането на една нова програма в три страни, като страните от а, Северен, а, от Южен Кавказ. Освен това, този път а, този тип доклад като цяло прави една моментна снимка на положението, докато програмата EMPI е, работи в повече страни. Работим в 17 страни, работим за по-дълги периоди. Затова не бих искал да се извеждат заключения за програмата като цяло само от тези три страни. От страна на комисията ние действително си даваме сметка, че начина по който се представя полити... микса от политики, т.е. бюджетна подкрепа, е, е, като в допълнение към нея има твининг и експертиза, представена чрез такси и накрая проекти по конкретни въпроси, този микс трябва по-добре да бъде отразен в бъдещите програми. Не мисля, че трябва радикално да се променя микса, но все пак смятам, че той трябва да бъде по-разяснен и по-точно представен. Що се отнася до проблема с видимостта, който вие споменахте, да, даваме си сметка за това, но също времено при този тип дейности е важно и правителството да се ангажира с средствата. Именно това постигаме чрез бюджетната подкрепа, тъй като част от средствата се канализират чрез правителствените системи. Имаше два въпроса, зададени от господин Дефрис от Сметната палата. Първо, по отношение на програмирането. Това е един въпрос, в връзка с който си давам сметка, че Сметната палата излезе съвсем на време с този доклад. Това е важно и за Девко, и за е, службата в Релекс, и за службата за външни дейности. А, е, а именно това, е, че е важно да са по-целенасочени процедурите е, и да са по-упростени. Това е действително изключително важно и в следващото поколение програми за съседство съвсем определено ще положим усилия за това. И по-малко ще се съсредоточаваме върху индикативните програми и повече върху плановете за действие. Разбира се, ще настояваме тези планове за действие да са много по-приоритизирани, за да е ясно къде точно са политическите мерки, в кои области. И за да има по-добра последователност между политиката и цялостните програми в областта на съседството. Другият въпрос е именно как по по-селективен начин да се подхожда към бюджетната подкрепа, тук искам да повторя казаното и в отговор на докладчика, а именно 50 до 70% от общите средства преминават през бюджета. Това означава, че 30 до 50% от средствата остават за грантове, финансиране на техническа помощ и за технически проекти. И смятам, че този, тази пропорция е подходяща. Разбира се, е, в различните страни е, може да има различна пропорция и също съм съгласен, че е добре пропорцията да бъде по-добре обяснена, по-добре обоснована, за да се види какво се опитваме да постигнем с различните инструменти. И двата въпроса ще бъдат включени в две съобщения, по които работи комисията. Вчера вие говорихте за съобщението на комисията за бюджетна подкрепа, което се планира и в което ще се покрие и общата бюджетна подкрепа и секторната бюджетна подкрепа. А също времено ще има още е, въпроси, които ще бъдат е, включени, а именно условията е, и по-доброто обосноваване на пропорцията на различните модалности по програмата, които се прилагат в различните страни. И накрая, в заключение, господин председател, в работния документ имаше проекти за препоръки и разбира се, това е част от вашата работа, но струва ми се, че част от формулировките са малко силни а именно сме, е, това, че се твърди, че парламента е сериозно притеснен от е, начина по който се прилага програмата и прочие, са малко остри. И е, не смятам, че това е благотворно. Не смятам също така, че това отразява начина по който самият докладчик обобщи е, своята позиция по въпроса преди няколко минути. С тези коментари бих искам да приключа. Като цяло благодаря ви много за доклада. Мисля, че можем конструктивно да откликнем на препоръките, включени в него. Благодаря. Благодаря. Казахте, че може би някой ще иска да се изкаже от името на службата за външна дейност, така ли е? Не, в такъв случай нека да открием дискусията. Госпожа Гресне има думата. Благодаря, господин председател. Жалко е наистина, че от страна на службата за външни действия няма изказване. Е, това ще, ще да направи дискусията по-оживена и по-напрегната, за да видим какви корекции предвижда тя за бъдеще. Представителят на комисията показа е, как е, комисията гледа на въпросите и какви полки могат да се извадят за в бъдеще. Това е важно за парламента. Когато говорим за индикативни програми, програми за действие, трябва да помислим какви са необходимите промени. Не разбрах е, съвсем точно какво точно се предлага за промяна. Четири стъпки има. Е, три от стъпките междувременно вече са, така да се каже, от правомощията на службата за външни действия, националните индикативни програми. И четвъртата стъпка, там където нещата вече са съвсем конкретни, за нея отговаря комисията. Сега от гледна точка на бъдещето ще попитам кой какво ще прави и кой ще определя в крайна сметка кой получава парите и колко пари получава. времено трябва да имаме предвид и беженския поток е, в региона на Средиземноморието. Имаме писмо от е, посланници в 6 големи държави, които искат е, да се отделят средства именно във връзка с беженските проблеми в Средиземноморието. Е, в този смисъл е, ме интересува какво планира комисията за следващите години и най-вече по отношение на е, политиката на добро съседство. Госпожа Макове има думата сега. Благодаря на госпожа Кресле. Благодаря. Приветствам доклада на Сметната палата, както и доклада от докладчика. Доволна съм, че имаме време да обсъдим въпроса. Ще направя коментар относно слабостите, което чухме и недостатъчната яснота, недостатъчното планиране, липсата на координация и други подобни. Бих искала да отбележа, че това е изненадващо, защото това не е първият опит на комисията – и не за първи път тя планира и реализира такова финансиране за трети страни. Затова е трудно да приемем, че а, отново възникват същите проблеми. По-нататък искам да направя коментар и за контрола върху това, което се осъществява и какви пари се харчат в тези държави, защото в много случаи или поне в някои случаи има измами и корупция. Искам да отбележа, че финансовата подкрепа за трети страни сама по себе си е един урок, едно показно упражнение, за да им се покаже как да харчат тези пари по нужния и добър начин, как да прилагат процедурите за обществени поръчки, да работят при прозрачност и да не крадат. Това е един урок, който ние им изнасяме и за това трябва да сме много внимателни и много коректни, защото иначе ще изглеждаме глупаво. Просто им даваме пари и реално не ни интересува кой знае колко какво се случва с тези пари на място. Така че искам да подчертая, че това наистина трябва да е приоритет, когато се променят методите за работа с такова финансиране в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Други желаещи да се изкажат? Няма други. Тогава искам да поканя нашия докладчик, господин Калфин. Желаете ли да вземете отношение? Лично аз поне отбелязах една фраза. Сметната палата е дълбоко разочарована, е, разтревожена комисията, отива прекалено много. Има различия във времевите рамки, понякога чуваме думата корупция, insufficient, недостатъчен и така нататък. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Текстът на доклада, според мен, е изразен с много добре подбрани думи. Има слабости в програмната процедура и виждам, че се предприемат мерки, за да се подобри т.е. няма да е изненада, че парламента се тревожи от липсата на координация вътре в самата комисия. Сега вече се надявам, че с откриването и съществуването на службата за външни отношения нещата не само, че няма да се влушат, а всъщност ще се подобрят. Също така комисията каза, че се работи и в тази посока. Относно неприемливия начин на разходване на средствата, това отново е израз, който се отнася до предварителната оценка на резултатите. Нещо, което за мен реално е неприемливо, е да се разходва средства без да се знае какъв ще бъде резултата от това разходване. Предполагам, че комисията много задълбочено ще направи преглед на употребата на различните инструменти, които се прилагат в рамките на програмата за добросъседство. Представителят на комисията отбеляза, че това ще бъде обяснено по-добре. Аз не знам дали ще е достатъчно да се запази сега съществуващия баланс в обясненията. Виждаме, че има проблеми с твининг програмите, разбира се в началото на проекта, Имаше проблеми с подходящия ангажимент от страна на правителствата, така че може би един по-подходящ микс от инструменти трябва да се приложи. Знам, че бюджетната подкрепа е по-лесна за реализация от гледна точка на персонала, на служителите. Има служители, които могат да работят в службите на Европейския съюз, делегациите в тези държави и да следят как се осъществяват проектите, но просто трябва да се подберат различни, разнообразни инструменти и това, този подбор да се базира върху една по-добра оценка. Вярвам, че чрез промените, които предлага комисията, ще се отразят тези аспекти. Отново става въпрос а, одита. Още веднъж искам да благодаря на Европейската сметна палата, която направи много задълбочен и внимателен одит Надяваме се, че нещата са се променили от одита насам и ще очакваме да получим документите на комисията, където да се види, че споменатите примени, примери ще бъдат използвани като уроци, а не за да се повтарят стари грешки. Благодаря, господин докладчик. Госпожа Дреслер обаче зададе въпроси, така че бих искал да помоля, да кажем, комисията може би да отговори и сметната палата. Първият въпрос беше кой какво ще прави? И второ, бежанците в Средиземноморието. Какво да кажем? Може би трябва да променим приоритетите си с оглед на нововъзникналата ситуация. Моля комисията да отговори на тези два въпроса. Ако Ингеборг е съгласна, разбира се, да чуе отговори. Благодаря много, господин председател. Радвам се, че имаме възможност да се върнем отново към тези, към тези два въпроса. Бих е, искал колегата от службата по външни дейности да се включи също, защото е много важен този въпрос. Говорим за простяването и това е важно службата по външни е, дейности, но това е нещо, което вършим заедно. А, и работим заедно по новите предложения за сълскостопанската политика и по ангажиментите за опростяване. Но отново бих искал колегата от външната служба да се изкаже. Що се отнася до южната, да страните от южната част на Средиземноморието, искам да ви уверя, че по-настоящем няма намерение да се финансират допълнителни потребности за южните страни съседки за сметка на източните. А, ясно е, че трябва да се направи а, повече, но по-настоящем се търсят а, средства по други инструменти от четвърта глава, за да може да се предоставят допълнителни стимули за страните от южната част, страна на Средиземноморието, като принципът е да се предоставя повече и да се иска повече в резултат. Та, нека да повторя. Търсим средства по четвърта глава. А, не възнамеряваме да преместваме средства в рамките на програмата за съседство от източните към южните страни. Благодаря съм от службата за външни дейности и Искам да потвърдя пред вас, че работим с, в тясно сътрудничество с ДЕВКО и по никакъв начин службата за външни дейности не трябва да се е, разглежда като е, препятствие. Напротив, ние е, търсим всички начини още по-добре да си сътрудничим с ДЕВКО. Второ, нека да разгледаме нещата и от по-общ план. Какво правим в Южен Кавказ, какъв е нашия ангажимент там. Нека да не забравяме, че по отношение на Южен Кавказ нашият ангажимент е все още сравнително нов. Едва от 2004 година започнахме да работим с тези страни. Това е нещо ново. Тогава тръгна политиката за добро съседство. И едва миналата година подкарахме нови споразумения за асоцииране. Така че се правят усилия за задълбочаване на отношенията, но 2007 година е сравнително ранна година в този процес и едва от 2007 година насам имаме пълни делегации в Армения и в Грузия. Това е много важно за програмирането и планирането, защото нашите делегации участват много активно при програмирането. Що се отнася до въпроса за уроките, които сме научили по отношение на програмирането, тук искам ясно да подчертая, че във връзка с прегледа на тази политика ще излезем с предложение за една по-простена и по-целенасочена процедура на програмиране на най-високо равнище. Както сега се казва, се работи с се казва, в момента се работи с процес на няколко стъпки. Нека да ви припомня за какво става дума. Първо имаме споразумението за партньорство и сътрудничество, което само по себе си не е програмен документ, но а, представлява правното основание за по-нататъчната работа и възоснова на тези споразумения се изготвят така наречените планове за действие. И тук бе споменат план за действие за Грузия, в който има твърде много приоритети. Трябва да има предвид обаче, че плана за действие не е програмен документ. Той е политически документ, документ, който надхвърля значително въпросите на помощта и покрива много области, в които работим с Грузия или пък с, другата, с съответната страна партньорка. В този план за действие се уточнява в подробности онова, което бихме искали да постигнем с страната партньорка след период, определен период от време. Възоснова на него се изготвят националните индикативни програми, това вече са програмните документи. Е, те се изготвяха по-рано на ниво е, Генерална дирекция външни отношения, а сега са изготвят на ниво служба за външни дейности. Има много документи, както казах, но не трябва да има объркване между тях. И също време да си даваме сметка, че има възможности е, за по-опростена процедура. И точно това ще се опитаме да направим. А именно, може е, да е, успеем да, да пропуснем някоя от стъпките. Няма да навляза в подробности тук, но такива възможности има. Благодаря. Госпожо Гресе, доволна ли сте от отговора? Господин председател, ще ми позволите ли да кажа още нещо? Да, какво представляват този скипър степ. Е, е, точно което стана интересно, трябва да прекъсваме. Всъщност това е конкретна тема и това е от голям интерес за всички, мисля. Да ви попитам дали можете да отговорите веднага. Резултатите Резултатите от прегледа все още не са изнесени публично. Това ще стане след няколко дни. Тогава комисаря ще съобщи констатациите. Сигурен съм, че ще разберете, че не мога да навлизам в много повече подробности. Просто ще се задоволя да кажа, че според нас бихме могли наистина да прескочим една от стъпките. Това е един от основните изводи. Може би бихме решили да е, запазим един инструмент въз основа на взаимоотношенията с е, партньора, за да се идентифицират основните проблеми, по които искаме да работим в определен период от време и на тая база ще изготвим единен програмен документ. Много ви благодаря. Можем ли да очакваме или по-скоро кога ще станат публично достъпни тези а, констатации? Ще ни бъде удобно, да ни, ако ни информирате на време. Благодаря. Сега господин Давриис има думата. Благодаря. Нямам желание да помрачавам прекрасната дискусия с дискусиите на комисията, какви точно стъпки ще се заличат от този дълъг списък, но това беше една от препоръките, която може да се вземе от доклада на Сметната палата. Примерно Националната индикативна програма може много критично да се разгледа като един от потенциалните елементи, които могат да се заличат, но това няма да реши основния проблем. Главният въпрос е дали е логично и уместно за нас, като Европейски съюз, първо да се ангажираме в една сравнително дълга дискусия с държавите, получаващи помощта по въпроси от взаимен интерес, стратегия и различни съвместни цели. И едва тогава да преминем към втори етап, когато да а, отпускаме и средства – и да ги даваме за неща, за които ние решим, а не непременно на базата на еднакво мнение по дадени приоритети. Какво искам да кажа? че комисията има желание да харчи 50 до 70% в секторната бюджетна подкрепа, дори и когато Държавата, получаваща тази подкрепа, е казала е, отначало или пък на по-късен етап, че там не е основният проблем. Колкото повече средства влагаме в е, бюджетна подкрепа, толкова по-малко средства ще имаме за други пътища за финансиране. Решението относно Азербайджан за 4 годишния период предполагат че бюджетните програми ще обхванат 4 от 10 приоритета. Мисля, че именно парламента, комисията и съвета са тези, които трябва да решат дали така да бъде. Но решението, което ще се вземе, ще има своите последствия. Спомена се и думата корупция тук. Аз също я споменах. Мисля, че а, ставна ясно, надявам се поне, че я споменавам не в контекста на доклада, а в контекста на вчерашната дискусия, която имаше комисията даването от комисията на обща бюджетна подкрепа не винаги почива на достатъчно гаранции, че няма да има корупция и измама. Благодаря. Благодаря. Накрая се получи една много хубава дискусия. Нека да се стараем подхода ни да бъде да виждаме цялата гора, а не заради едно дърво да ни я виждаме. Благодаря на всички. Минаваме към точка 18 от дневния ред. Точка разни. Имате ли нещо да кажете по тази точка? No more. Няма. Датите на следващите ни заседания на всички нас са известни. Само да припомня 24 и 25 май тази година. Благодаря на всички. Желая ви приятен обяд.